политическото, економическо и социално развитие на тази страна. Благодаря ви много за този дебат. Благодаря, госпожо комисар. Закриваме тези разискания. Ще гласуваме след това. Стигаме до последната точка от дневния ред, която е Гуантанамо, гладна стачка на затворниците. Доколкото разбирам, дебата е днес, а гласуването ще бъде по-късно. Така разбрах аз как стоят нещата. Така предложи господин Свобода. Ще решим дали ще гласуваме на следващата сесия или по-късно. Но мисля, че ще говорим за Гуантанамо в дебат без резолюция. Аз така го разбрах лично. Но не си мислете, че няма да се гласува по този въпрос. Просто няма да се гласува днес. Случва се и в други случаи така да подходим. Първо, авторите. Господин Руи Тавареш, една минута и половина. E Благодаря, господин председател. Нека ви представя моето тълкуване – трябва да гласуваме по резолюцията за Гуантанамо. Съжалявам, че няма да го направим днес. 150 души незаконно са задържани там вече от 11 години насам, без срещу тях да е предявено обвинение. Не е било образувано съдебно производство, тези хора нямат право на адвокат много от тях са обявили гладна стачка, има заплаха за живота им. Някои принудително са поставени на системи. Решихме да проведем разискванията без да гласуваме по резолюцията. И това според мен не е добре. Тук се приемат резолюции, за да се отправят политически послания. Не си говорим просто ей така. Необходима ни е резолюция, с която да отправим политическо послание към Съединените щати. Европейският съюз трябва да изрази своето становище във връзка с незаконно задържаните в Гуантанамо. Някои от колегите използваха атентата в Бостън. Разбира се, аз също изразявам своята съпричастност, но не е добре, че няма да гласуваме. Не бива да се възползваме от събития като атентата в Бостън. Колегата Преда. Интервина aici doar Благодаря, господин председател. От името на ЕНП Изразявам съжаление, че и днешния дебат не бе отложен. Мисля, че трагедията в Бостън заслужава всъщност възпоминание на жертвите от преди два дни. Благодаря, господин. Не преда. Това решение бе взето вече днес сутринта. Ние всички е, съчувстваме на е, близките, на жертвите и на ранените при този трагичен инцидент. Госпожа Вержия. Благодаря, председателю. В е, времена, когато Америка бе ударена от ужасяващите нападения в Бостън, никак не е лесно да говорим за Гвантанамо. Независимо от това, смятам, че сега е моментът. Знаем какви са условията, в които се държат тези затворници вече 11 години. Елмар Брок посети Гуантанамо и каза... Вече го видях с очите си. Беше ужасен е, че се задържат хора и те се лишават от всичките им права. Аз лично си спомням а, е, делото срещу Брейвик. Убиецът, който извърши едно клане в Осло 2011 година. Помните какъв беше съда срещу него, как е, протече процеса и беше невероятно, че двамата прокурори, заедно с психиатър, се ръкуваха с него, защото той трябва да бъде третиран като всеки друг обвиняем. Мисля, че тази етическа дисциплина и силата на правото са единственото, което може да пребори тероризма. Ето така трябва да правим. Така можем да действаме с достоинство. И за това призовавам за върховенство на закона в Гуантанамо и навсякъде по света. Терористите трябва да бъдат а, третирани без нарушаване на правата им. Всеки човек а, трябва да се смята за невиновен преди да бъде установена неговата вина. Ако не постъпваме така, то тогава тероризмът печели. Тези независими, извинете, невинни жертви от маратона, разбира се, не заслужават това, което се случи с тях. Но ми се иска Обама да спази обещанията, от, които направи за Гуантанамо, независимо от направеното от Конгреса. Трябва да защитим правата на затворниците, които никога не са получили обвинения за нищо. Господин Ханс Петър Мартин поиска да ви зададе въпрос. Ще отговорите ли на въпроса му? Господин Мартин, 30 секунди. Yeah, äh, Благодаря ви. Колега, напълно съм съгласен с вас. Мисля, че трябва да сме последователни но когато говорихте за Норвегия, се сетих за Мюнхен през 1972 година. И тогава не без основание бе казано, че играта трябва да продължи. Тоест, ако сега не гласуваме, няма ли това да е от полза точно за терористите? Няма ли да е знак, че отстъпваме? Айза, подете контестар ал колега. Благодаря на господин Мартин. Госпожо Декайзер, ще отговорите ли? Да, господин председател, не става дума за е, игра, в случая за терор. И аз мисля, че е, това, което предлагаме, действително е най- доброто средство, с което разполагаме и трябваше да приемеме гласуване незабавно. Но ето, че междувременно е, е, имаше и други предложения и по тази причина е, се наложи да отложим гласуването на резолюцията за Гуантанамо. Председателят, благодаря. Е, госпожо Декайзер, сега е, автор, е, госпожа Схаке. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Тероризмът продължава и ние трябва да продължим да се борим активно срещу него. Ние трябва да се защитаваме срещу атаките отвън и срещу насилието вътре в държавите. Съединените Американски щати се бяха ангажирали е, с е, спазване на правата на човека, включително и на задържаните и е, затворници, и е, да организират е, честен процес срещу е, тези от тях, които са извършили тежки е, престъпления. Други трябваше да бъдат освободени, но ето, че хората продължават да са в затвора. И всичко това което е, се случва където и да било по света, е, независимо от това, че САЩ е един от нашите основни партньори, за да не кажем най-важният, е, трябва да бъде критикувано. На всяка цена трябва да се обявим срещу нарушенията на правата на човека и е, апелираме към Конгреса на САЩ е, да приеме предложението на президента Обама за закриване на центъра за задържане Гуантанамо. Насилието трябва да бъде заместено от демокрация. Госпожа Вержа има думата сега. Благодаря. Моля за извинение. Малко се поядосах днес след обед. Явно съм малко по-чувствителна днес. Искам да поговоря за методите за провеждане на разпит, които системно се използват в Гуантанамо. Въпреки ангажимента, който президентът Обама пое през 2008 година, Конгресът блокира неговите действия. Положението се влушава постоянно. От февруари месец насам някои от задържаните в Гуантанамо са в гладна стачка. Не им се предоставя достъп до вода, биват тормозени психически, използват се и халосни патрони срещу задържаните. Някои бяха освободени, тъй като срещу тях не бе възможно да се предяви обвинение, но някои са задържани вече от 11 години, без срещу тях да е образувано съдебно производство, както е предвидено по закон. Мога само да се съглася с това, което каза госпожа Декайзер. Наистина срам е Гуантанамо за една държава, която се описва като най-демократичната в света. Трябва да се намерят държави, които да приемат задържаните в Гуантанамо. Огромна е отговорността на Съединените щати. Мисля, че и Европейският съюз може да влезе в ролята си на партньор. Председателят, благодаря госпожо Вершия, благодаря ви, че се извинихте на господин Соник. Той е демократ и джентълмен и със сигурност ще приеме извинението ви. Изказване от името на политическите групи. Господин Хауит. Ужасната трагедия от Бостън а, и от Тексас е, ни карат да изразим съболезнования. Защо продължаваме тогава с този дебат? Защото когато един страда, страдат всички. Може да започнат физиологически увреждания на хората, задържани в Гуантана Гуантанамо заради гладната стачка. Преди два месеца започна тя и затова парламентът трябва да проведе този дебат. Докладите показват, че 13 е, са на принудително хранене. Е, два пъти дневно биват поставени на системи, за да поемат необходимите хранителни вещества. Това не отговаря на международните стандарти, нито на етичните стандарти. Господин председател, участвал съм конструктивно с е, в, извинете, преговори с Външното министерство на САЩ с искане да се изпратят тези затворници а, в европейски страни. Затова не виждам защо трябва да се извинявам, а, че искаме от тях да прекратят ужасяващото отношение към затворниците в Гуантанамо, а, които са гладна стачка. От името на либералите сега госпожа Ятен Маки. Поштонин терроритeko oli kauhistuttava teko. Атентатът в Бостън бе ужасяващ. Ние всички се чувстваме на жертвите на тази трагедия. Правилата в е, условията на демокрация и зачитане на правата на човека означава да се отнасяме по еднакъв начин към всички и да настояваме за правата на човека и тяхното зачитане, независимо от това къде те се нарушават. За САЩ въжат същите принципи и норми, както и за всеки друг. И когато в САЩ се задържат е, хора без е, перспектива за съдебно производство, е, трябва този факт да бъде осъден. 86 души от тези задържани е, могат вече да бъдат освободени и могат да бъдат е, е, транспортирани, само че те не могат да бъдат репатрирани и не знаем къде ще бъдат настанени и кой ще поеме средствата за тях. Останалите са с неизвестна съдба. Е, много се надявам, че САЩ много скоро ще изпълни ангажимента, поет от президента Обмана, да закрие центъра. И е, Европейския съюз би трябвало да помогне на САЩ е, така, че това да се случи. Държавите членки, които бяха позволили да се превозват и настаняват на тяхна територия е, затворници от центъра в Гуантанамо, също се покриха с позор. Полетите на ЦРУ до държави членки в Европейския съюз е, са срам за Европа. Западната общност е, Европейската общност, Европейския съюз, САЩ е, имат задължение да спазват определени принципи и ценности и грешките трябва да бъдат поправени. Господин Шлитър, една дума, е, една минута. Благодаря, господин председател. Преди 40 години бях още дете. Израснах в Съединените щати. Бяхме свидетели на Виетнамската война, но Съединените щати са отстоявали и ценности като равенството и върховенството на закона. И тогава в миналото и светът подкрепеше Съединените щати. Но в момента сме свидетели на незаконно задържане, на изтезания и други деяния, които се извършват без да се разгласяват публично. Назрял е моментът да помогнем на американския народ да насърчи демокрацията и върховенството на закона, вместо да води война срещу тероризма. Нека да не ги наричат в един момент страната на лишените от свобода. Господин Пашка за една минута. Благодаря, председателю. Несъмнено, правата на човека, които се основават на всеобщи ценности, включая забраната на произволни арести, би трябвало да се отнасят и за затворниците в Гуантанамо. Повече от половината от задържаните са невинни, но продължават да стоят там. Това означава, че САЩ не знае какво да прави с този затворнически лагер. 2009 година Обама заяви, че ще закрие затворът и по-късно подписа закон, в който се говори за продължаване на съществуването на този лагер. Гладната стачка иска да ни припомни, че имаме нужда от цивилизовано, законно решаване на проблема в Гуантанамо и се надявам наистина колегите от САЩ да успеят да го направят. Благодаря, казва председателя. Господин Вандерстоп от името на независимите. Благодаря, господин председател. Разговаряме са задържаните в е, Гуантанамо, но времено и са е, жертвите е, на атентата в Бостън, е, които е, в момента е, хората в Бостън погребват. Е, Това, което се случва в залива Гуантанамо, естествено е в пълно противоречие с международноправните норми. Американците всъщност така, бръкнаха с ръка в гнездото на оси е, нещата са е, много трудни за разрешаване, естествено, но ето, че сега всички е, ги критикуват съдържаните. Би трябвало да знаят, че нещата са свързани най-вече с вътрешноамерикански проблеми ние може би не би трябвало да се месим чак толкова много във вътрешноамериканските дела защото става дума за проблеми в американската политика. Но би трябвало да обърнем внимание на факта, че в тук в европейските страни, в Западна Европа има много младежи, които са радикализирани, които сега отиват да се бият в Сирия. Включително и в моята страна. Е, да, задържаните в е, е, Гуантанамо трябва да бъдат или освободени, или да се предвиди за тях един справедлив съдебен процес. Но в никакъв случай не бива да оставяме нещата така. ОССС би трябвало да поеме своята отговорност. До тук чухме ораторите, които говориха от името на различни е, политически групи. А сега колегата Репо. Господин председател, лагерът в Гуантанамо Бей е трън в очите на президента Обама – Този лагер болезнено ни напомня за незаконните мерки, предприяти в борбата срещу тероризма. Още през 2009 година Обама пое ангажимент за закриването на лагера. Този лагер е напълно в разрез с нашето разбиране за върховенство на закона. Напълно противоречи и на международното право. Вече от 11 години са задържани някои там, без срещу тях да е образувано съдебно производство. Това задържане за неопределен период от време е в разрез с международното право. И явно Становищата на международната общност нямат никакво въздействие върху Съединените щати, що се отнася до затварянето на лагера. Европейският съюз не можа да се възползва и от трансатлантическите преговори. Гладната стачка, обявена от задържаните, е зов за помощ. Не бива задържаните в лагера да бъдат наказвани. Много е важно до тях да има достъп и Международният червен кръст. Благодаря. Спонтанни изказвания. Четирима колеги са се записали за изказване. Моля, придържайте се точно към ограничението от една минута, за да можем да спечелим малко време. Yo apoyo las palabras que he escuchado aquí de mi amigo Rui Подкрепям казаното от е, колегата товариш. Всичко това, което се случва в е, Гуантанамо, не може да бъде е, търпяно по-дълго. Това е едно от най-тежките престъпления срещу човечеството, тъй като САЩ от дълго време държи в центъра за задържане хора, които а, са доказано невинни. А, в а, Куба а, се действа по същия начин. А, в Западна Сахара по същия начин. Е, благодаря ви. Вашето време приключи. Господин Боцин. Благодаря, председателю. 12 години е, нарушаването на Женевската конвенция, както и практиките за разпитване а, на затворниците, нарушава американският конституция и химн, в които се говори за защита на човешкото щастие и така нататък. По думите на Чейни е, че те живеят на тропиците, хранят се добре, какво друго искат. Това е обида към човешкото достоинство. Затварянето на това, което Амнести нарича голак на съвременните времена, бе обещано, когато Обама взе властта. Четири години по-късно, с, с огромно отчаяние, голямата част от затворниците гладуват. Америка трябва да премахне петното от своето, от своето достоинство и морал. Ние се борим с тях срещу тероризма, ние осъждаме случилото се в Бостън, но също така ги молим да видят, че това, което се случва, ще помогне само на онези, които искат да набират все повече терористи и няма да възпре а, тяхната работа. Господин Ромева за една минута. Благодаря. 43 души са обявили гладна стачка по данни на международни организации за защита на правата на човека. Трябва да уважим волята на тези хора. Всички държави по света трябва да спазват международното право. Това въжи и за Съединените щати. През 2009 година президентът Обама, лауреат на Нобеловата награда за мир, пое ангажимент да затвори Гуантанамо, но не се възползва от възможностите, с които разполагаше. Към момента там са задържани още 160 души. Това са военнопленници, които се използват за определени цели. Е НП се възползва от атентата в Бостън, за да протака разискванията по този въпрос. Това това не е добре според мен. Благодаря на господин Ромева, госпожа Герингер де Оденберг. Благодаря, господин председател. През 2009 и 2013 година американската администрация обявява е, желанието си, волята си да закрие центъра в Гуантанамо. Но нищо не се прави продължават е, е, да държат е, хората в този център за задържане без присъда, без съд, дори при положение, че е доказана тяхната невинност. Това е престъпление срещу хората. Също времено се използват и димни детектори и а, импровизирани оръжия а, с а, несмъртоносни боеприпаси. Гуантанамо трябва да бъде закрит, а, а задържаните би трябвало да а, могат да се върнат в домовете си или на друго място. Благодаря, Лидия. Приключваме с процедурата на спонтанните изказвания. И в края на дискусията ще чуем комисаря Малмстрен. Почитаме депутати, аз искам да заклемя бомбените атентати в Бостън и да изразя своята солидарност с жертвите, семействата, американския народ и властите. Както казахме днес, гладната стачка в ми започна преди повече от два месеца. 43 от 66 затворници вече отказват храна. Затворниците казват, че от 100 до 130 от задържаните там гладуват. Положението е много сериозно. Зад тези цифри се крие отчаяние, защото има хора, които са там от 11 години и не се знае още колко ще лежат без обвинение и без съд и присъда. Министерството на отбраната на САЩ казва, че толкова много са отслабнали някои от затворниците, че трябва да бъдат принудително поставени на системи, което повдига много етични и правни въпроси, свързани с тази практика. Автономия на пациента, всеки трябва да даде съгласие за медицинско обслужване. От друга страна, по отношение на международното право, трябва е, да се види дали има някой право изобщо принудително да храни друг. Европейския съюз не е запознат с отделните случаи, но трябва да ви кажа, че ние следим това, което се случва с голямо внимание. Е, както каза председателя на Международния комитет на Червения кръст. Други доклади са свързани с затворниците, както и напрежението вътре в Гуантанамо. Това също ни безпокои. Отвъд тези въпроси, аз съм убедена, че най-добрият човешки отговор на драматичната ситуация е да се реактивира политическия процес, който да доведе до пълното закриване на а, лагера в Гуантанамо щитата на правата на човека, върховенството на закона са в основата на борбата с тероризма борбата с тероризма не може да оправдае практики като незаконен арест, е, произвол или измъчвания на затворници. Всички институции в Европейския съюз е, имат много твърда позиция по въпроса, като постоянно призовават за закриването на Гуантанамо и ще продължаваме да повтаряме това, както го направихме днес. Основната отговорност си оставя в ръцете на САЩ. ЕО е, като партньор, като приятел, отговори на искането на помощ от страна на САЩ. Европейския съюз и САЩ приеха през 2009 година една обща рамка, в рамките на която различни държави членки приеха а, бивши затворници, 20 на брой, а, за заселване. След това обаче имаше доста спорни разпоредми, разпоредби прияти в САЩ през 2012 и 2013. Там се говори за задържане без ограничаване във времето и без обвинения при определени случаи. Многократно, дори на министерско ниво, Европейския съюз говори с, с американската администрация и споделя безпокойството си, че това не е отговаря на международното право и че може да доведе до нежелани последици. Ние сме най-близкият приятел и съюзник на САЩ ще останем ангажирани да подкрепяме усилията в борбата с тероризма, но също така ще подкрепяме усилията на администрацията на САЩ да закрие а, центъра в Гуантанамо. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, госпожо комисар. С а, изказаното госпожа Малстрам а, се изчерпа този дебат и сега Преминаваме към гласуване.